ви. Отлагаме е, и спираме заседанието до 15 часа.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

Уважаеми колеги, нека да възобновим заседанието. Искам да приветствам колегите, комисаря Круз. Искам да приветствам също